Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies... Председателят. Уважаеми колеги, госпожи и господа, знаем много добре, че в момента приключва пленарното заседание. Може би ще приключи след около една-две минути, така че нека започнем веднага тъй като вече е 7 часа и 3 минути. Добре дошъл на господин комисаря и кандидат за член на комисията, господин Маро Шевчович. Добре дошъл на днешното, надявам се, последно за тази година изслушване. Okay. Um, uh, well, uh, uh, well, heard about two committees, Днешното изслушване се провежда от две комисии. Комисията по промишленост и енергетика и Комисията по околна среда. Вероятно, предстои да провеждаме подобни съвместни заседания и в бъдеще, не само по повод на предстоящи изслушвания. Добре дошли на колегите от двете парламентарни комисии. Добре дошли и на представителите на общественото мнение в Европейския съюз, тъй като днешното изслушване е публично, то е достъпно за неправителствените организации и представителите на отделни отрасли в Европейския съюз и други. Нека припомня, че разискванията ще бъдат излъчвани на живо на страницата в интернет на Европейския парламент.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 Господин Шевчович, бе проведено вашето изслушване в качеството ви на кандидат-комисар за ресора транспорт и космическо пространство. В него участваше Комисията по промишленост и енергетика в качеството си на подпомагаща комисия. Както тази комисия, така и водещата комисия, Комисията по транспорт, решиха, че господин Шевчович разполага с достатъчни квалификации, за да бъде член на комисията. С това дадохме положителен отговор на основния въпрос. Затова днес трябва да поставим акцента върху новия ви ресор. Предстои да ви бъде възложен ресорът заместник-председател и енергиен съюз. Комисията по промишленост и енергетика отговаря за енергийната политика и по-точно за вътрешния енергиен пазар, сигурността на енергийните доставки, енергийната ефективност, енергоспестяванията, развитието на альтернативни източници на енергия, доразвиването на енергийните мрежи, създаването и доразвиването на трансевропейски енергийни мрежи. Всички тези теми ще са сред приоритетите в рамките на следващия законодателен мандат. Членовете на Комисията по промишленост и енергетика са любопитни да чуят отговорите на господин Шевчович във връзка с многобройните предизвикателства в тези области. Всички вие, колеги, разполагате с предварително предоставени ви документи, а именно писмото, в което се описват задачите, които ще бъдат предоставени на заместник-председателя и комисаря за енергийния съюз. Разполагате също така с неговата автобиография, с декларацията му на финансови интереси, както и с писмените му отговори на поставените от нас въпроси. Комисията по правни въпроси проведе своето заседание едва днес в 6 часа вечерта, преди час. Все още не сме получили писмото от Комисията по правни въпроси. Председателят се поправя. Всъщност току-що сме го получили. Ще ви го предоставим. Със сигурност ще разполагате с него до утре сутринта, когато ще се състои съседанието на нашите координатори, на което ще бъде направена оценка на изслушването. Разполагаме, с други думи, с всички необходими документи. Сега давам думата на колегата Лавия. Благодаря ви, колега Бузък. Аз също искам да поздравя с добра дошъл е, е, кандидат е, комисаря за енергийния съюз. Той е заемал различни позиции, е, е, възложени му от словашкото правителство. Той беше първо представител на е, Словакия в Европейския парламент и така нататък, докато през 2010 година той е, пое е, поста заместник комисар в комисията Барон, за отговаря за международните отношения. През май 2014 година той а, е, беше избран с най-много словашки гласове от тримата кандидати за Европейския парламент. Ресора, за който той е избран да отговаря, енергетиката е изключително важна. Негова задача ще бъде да координира работата на различните комисари, например комисаря по климата, но също така и комисаря по морско дело и либарство. Тоест негова ще бъде задачата да движи напред нашата амбициозна климатична политика, зеления растеж и така нататък. Като вице-президент той ще има за задача да създаде един устойчив енергиен съюз. Един от приоритетите му ще бъде да а, а, и изработи единна позиция на Европейския съюз по отношение на а, климата а, и да се стигне до а, общо споразумение за климата. Кандидата за комисар ще отговаря и за зеления растеж. Той е, е, ще отговаря за това Европа да стане водеща в рамките на възобновяемите енергийни източници и то до 2300 година. Друга област, в която той ще работи е реформата на пазара на е, въглерод е, и най-вече с търговията с е, емисии. Сигурен съм, че колегите ще зададат въпроси в тази връзка. Връщам думата на колегата Бузък, за да започне изслушването. Каква ще бъде структурата на нашето изслушване? Е, по същия начин, както беше предишното, сигурно си спомняте но нека да ви напомня, кандидатът за вице-президент на комисията първо ще бъде поканен да произнесе уводни думи за около 13 минути, след което ще има думата за заключителни е, е, думи. което ще имаме време за 41 въпроса от а, членове на Европейския а, парламент. А, Дебата ще протече е, на слотове от 3 минути е, за въпрос и 2 минути за, 5 минути за отговор. Първите въпроси ще бъдат зададени от представителите на политическите групи. Е, и следващите по правило 162.4. Е, приканвам всички да се съобразяват с е, времето, което им е отредено. 10 секунди повече ще могат да бъдат е, отпуснати за е, вице-президента и 5 секунди за всички членове. След като изтече това време, микрофона, за съжаление, ще ви бъде изключен ще получите знак, когато ви останат 10 думи, е, минути до края на времето за изказване. Тече превод на 22 езика. Моля ви да не говорите твърде бързо, защото ни е необходим добър превод на всичките 22 езика. Това са всичките ваши майчени езици. Може да говорите в този смисъл на вашия роден език